съответствие с правилника на парламента отнесох въпроса до компетентната комисия, именно комисията по правни въпроси. Получих от групата на ЕНП редица молби за промени на състава на членовете на постоянните комисии и делегациите – Списъкът с кандидатурите е прикрепен към протокола от заседанието. Ако няма коментари и бележки по тези кандидатури, те ще се смятат за одобрени. Компетентната комисия ми е изпратила поправка в